Ladies and gentlemen, may we start? Колеги, нека да започнем. Колеги, продължаваме с точка 38. Обмен на, мнение, на мнения за неразкрити ноу-хау и търговска информация. Госпожа Легрип има думата. О, ефективно. Благодаря, господин председател. Действително, днес имаме а, е, повод да обсъдим директивата на комисията във връзка с ноу-хау и търговска информация. Това е втората обмен на мнение, след като комисията представи своя проект. Бе взето решение да се проведе изслушване във връзка с проекта директивата за търговските тайни. И се предвижда това изслушване да се проведе по време на наше заседание на парламентарната комисия през януари, но все още а, не мога да ви съобщя подробностите. тъй или иначе, през януари ще бъде е, това изслушване. Целта е да изслушаме е, различни експерти и а, хора с опит в тази област, както и заинтересовани страни, за да може действително да сме достатъчно добре информирани а, и да подготвим проекта доклада, който ще имам честа да представя пред комисията. Проектът за графика се измества малко. Проект от доклада, който ще имам удоволствието да ви представя, ще бъде е, представен след изслушването, т.е. в края на януари или в началото на февруари. Ще обсъдим темата, може би през февруари и се надявам да работим добре с докладчиците в сянка, да работим възможно най-продуктивно и е, действително да успеем да преминем към гласуване по проекта доклада в средата на април. На април, извинете. По-настоящем проучваме информацията представена от комисията, различните събрани сведения и проучвания, всички данни. Обсъждаме и текста, който е прият в съвета. Съветът реагира доста бързо на проекта директивата. Имаше и допитвания до различни заинтересовани лица, представители на различни групи и заинтересовани лица да, на служители, на работодатели, на юристи, и занимаващи се с дружествено право. И така, на, реално вече имаме доста информация е, и мога да споделя с вас някои от е, елементите от нея. Първо, струва ми се много важно е, да се направи всичко възможно тази директива да е един ефективен инструмент. Така както е предложен на проекта директивата, тя съдържа някои проблеми, що се отнася до ефективната обработка на търговска информация, т.е. на търговски тайни в случая. Има някои разпоредби, които не са достатъчно ясно формулирани и които в крайна сметка може да се окаже, че а, е, улесняват а, е, нещата за нарушителите и а, е, а, затрудняват а, процедурно подаващите искове, по-конкретно член 3 и член 6 от настоящата директива. Също така по член 8 защитата на търговските тайни по време на съдебното производство. Много е важно отново е, директивата да предлага ефективни мерки в тази връзка. съветът също се спира в големи подробности на член 8. Предлага се едно новаторско решение на, Европе... на ниво Европейски съюз, но все още има нужда от разяснение, допълнително уточняване за какво става дума. От една страна се говори за начина по който се представят страните по време на производството. Има нужда от допълнителни разяснения. Още нещо. Вниманието ни многократно бе привлечено върху деликатната тема за поверителността на информацията, която се предоставя на комисиите, вземащи решение във връзка с търгове за обществени поръчки. Там изискванията трябва да са особено строги. Подава се е, тайна търговска информация, за да могат те да вземат решение и съответно притежаващите тази информация имат своята трябва да, да си дават сметка, че носят отговорност и нямат каквото и да било право да злоупотребяват с информацията, с която разполагат. Тази отговорност е, на тръжните комисии, много често става дума за държавни органи, е очевидна, но е доста сложно да се формулира в проекта директивата. Има нужда от по-ясна формулировка. И накрая, господин председател, един щекотлив въпрос. Въпроса за договорните отношения между работодател и служител и използването на информацията, която служителят е придобил по време на изпълнението на своите служебни задължение, а нейното използване след като договорните отношения, трудовоправните отношения бъдат преустановени. В някои държави членки има мерки в тази област, но трябва да сме особено внимателни тук ако твърде абсолютистки подходим към а, защитата на търговските тайни, се сблъскаме с някои други опасности. Може да се окаже, че даваме твърде големи правомощия на дружествата да ограничават а, свободата на придвижване на своите служители. И така, а, а, трябва да се предприеме нещо в тази връзка. Проблемът е, че тук а, няма изключителни компетенции на европейско равнище. А, правното основание е леко нестабилно. Така че това също е щекотлив проблем. И така, господин председател, това са няколко от най-важните теми, които е добре да обсъдим на изслушването през януари. Заедно с докладчиците в Сянка от всяка една от политическите групи, се надявам, че ще успеем да проведем полезни обсъждания и през следващите няколко седмици възнамерявам да събера докладчетите в сянка от различните политически групи и се надявам, че ще работим възможно най-добре заедно с тях. В заключение, господин председател, нека отново да припомня на всички колеги колко полезна е тази проекта директива в настоящия економически контекст. Най-важният въпрос, който се засяга тук е въпроса за доверието. Добре е да има хармонизирано европейско право в тази област, за да се преодолее фрагментирането на вътрешния пазар по отношение на защитата на ноу-хау и търговска информация. По този начин не само ще консолидираме вътрешния пазар, но и ще изградим едни добри основи на доверие и защита на търговската информация, които са от решаващо значение за функционирането на нашите предприятия и за конкурентно способността на европейските дружества. И така, тук, когато говорим за защита, не става дума за изграждане на пречки и бариери, а по-скоро за изграждане на една добра основа за конкурентна способността. Благодаря ви много. Much, the... Благодаря. А сега колегите имат думата. Господин Тюрон. Merci, euh, Monsieur Благодаря, господин председател. Само две думи. Просто исках да благодаря на госпожа Люгрип за това, че работи по тази важна тема. Защото в крайна сметка в някои държави членки има разпоредби, които се които са в стълкновение с предложенията на директивата за търговските тайни тази връзка от името на моя колега, докладчик Сянка от групата на Зелените, който нямаше как да присъства днес, бих искал да обърна внимание на изключително широкото значение на темата търговски тайни. Всъщност тук се сблъскваме с един парадокс. Пожелавам успешна работа по темата, но тук имаме един а, общ принцип и няколко малки изключения. И се питам следното. Не е ли по-добре да помислим какво действително искаме да защитим? В крайна сметка, може да мислим от гледна точка на малките и средни предприятия, които нямат средствата да си а, и възможността да си позволят сложна юридическа защита на търговските тайни. Това е. Това са двете неща. Първо, а, дефиницията на понятието търговски тайни и възможностите за защита на легитимните за защитаване търговски тайни. Господин Коферат. Благодаря. Искам да благодаря на колежката Люкрип. Нека се спра на следното. Най-напред. Комисията иска да се запази, да се опази информацията, която е допълнително полезна. Това е нашата задача. И мисля, че това е така. Това е правилно. Ако успеем наистина да осъществим тази защита. Освен това, важно е да намерим и равновесието между обществени интереси и интереса на предприятието за да не бъде, за да може системата да е гъвкава. Информации, които са полезни, трябва да са достъпни. Но тук става дума и за конкуренция. Нещата звучат банално наистина, но това е постепенно развитие. Това е нещо, което до което ще стигнем в, с практиката. Трябва да сме много ясни какъв да е стандарта, какви да са правилата. Опитваме се да намерим един, един нов начин на действие, който да е по-основен. Това трябва да отразяват и правилата. Така че целта ни е да нямаме изтичане на информация от компаниите. Имаме нужда от ясни дефиниции. Какво означава закрила на неразкритите ноу-хау и търговска информация? Има разлика между закрилата на неразкрите ноу-хау и защитата на търговска информация в компаниите. Съгласен съм с вас, трябва да <clears throat> се съсредоточим особено върху информацията, която е достъпна за работниците и служителите, особено до, за тези, които имат по-висок статут и по-висок профил. Хора, които отговарят за системата на компанията и за други чувствителни елементи на, на дейността на компанията. Тоест, това са неща, които имат добавена стойност за компанията и добавена стойност за самите хора. Понякога хора напускат компания, компанията и започват собствена дейност на базата на качества и знания, които са придобили по време на работата си в тази компания. И тук отново е много трудно да се направи разграничението между ноу-хау и търговска информация. Не бива да пречим на културното обогатяване на работниците, не бива да пречим на иновациите, не бива да пречим за разпространяване на полезното знание – Но от друга страна, полезните знания могат да са от полза както и на индивида, така и в бъдещата му работа на други организации. Това е важно за самия индивид, тъй като той има нужда от това знание, този ноу-хау. Но въпросът е до каква степен това ноу-хау може да се разпространява. От друга страна, не би трябвало да спираме културното развитие, основано на знанието и практиката, в рамките на придобити в рамките на работа в дадена фирма. Много неща, които учим в даден период, ги използваме в друг период от живота си или в друга област. Благодаря, господин Радев има думата. Моля, ако обичате, бъдете. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ако погледнем списъка на Financial Times от 30 юни 2014 на първите 10 световни компании по пазарна стойност, ще видим, че 9 от тях са американски. Защо това е така? Сигурен съм, че една от причините е Uniform Trade Secrets Act, публикуван в САЩ през далечната 1979 година, макар и променен през 1985 година, той предлага хармонизирана правна рамка за по-добра защита на търговските тайни за американските компании, опериращи в различни щати. Днес фирми без значение на индивидуалния им размер и във всички отрасли използват търговски тайни за да могат да имат предимство в глобалната економика. според едно скорошно проучване 75% от фирмите участници споменават търговските тайни като важни за конкурентоспособността и за иновациите. въпреки това когато става въпрос за защита на такива търговски тайни разпоредбите на страните членки на европейския съюз са далеч от хармонизация предложението на европейската комисия със сигурност е навременно ако не е и, и доста закъсняло. вярно е търговската тайна има специфична същност близка до патентите. в тази връзка считам че общото за европейския съюз определение на понятието търговска тайна ще е от голяма полза за компаниите и това ще доведе до засилване на доверието увеличаване на трансграничните търговски операции и до по голяма правна сигурност. Вярвам, че предложението за директива ще улесни работата на националните съдилища в случай на незаконно придобиване, използване и разкриване на търговски тайни и получаването на обещетения от пострадалите. Подкрепям предложението на съвета за по-балансирана позиция по отношение на закрилата на търговските тайни и правото на страните на справедлив процес. Също така считам, че възможността държавите членки да увеличат давностния срок също ще допринесе за по-добра защита на правата на пострадалите. Благодаря ви. Thank you very much, Rosier. Благодаря, госпожа Розиер. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика за направената ясна презентация. Бяха изразени няколко повода за загриженост. Има режим на защита на търговските тайни, който е доста широко обхватен и може да се окаже, че има нужда от събиране на доста информация за прецизиране на формулировките. Та или иначе по-настоящем е, търговските тайни са е, дефинирани твърде широко, също времено интелектуалната собственост е, се защитава от друг режим за защита, свързан с публикуването на предмети на защита, защитени от права на интелектуална собственост – и по-конкретно трябва да се има предвид, че търговските тайни са дефинирани е, твърде широко е, във връзка с е, член четвърти. И за това и аз съм съгласна, че не трябва да се прекалява с абсолютизирането на защитата на търговските тайни, защото тогава рискуваме да създадем някои други опасности. В крайна сметка е добре да се защитят и легитимните интереси на е, останалите заинтересовани лица, на е, служителите, е, на гражданското общество и така нататък. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Това беше последният оратор. Ах, извинявайте, казва председателят. Имаме още един колега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за доброто въведение. Разбирам целта и добрите намерения на предложението, въпреки това искам да се спра на един друг аспект, а именно правата на работниците. Най-напред. Какво става с, работници, с правата на работниците и по-точно правото за, до информация. В няколко държави членки, включително и в Швеция, работниците имат представителство в управителния съвет, за да може да упражняват правата си на практика. Това предложение как ще повлияе върху работническото представителство в компанията. Това ме интересува. На второ място, в някои държави членки, включително и моята, регулирането на тази материя засяга и социалните партньори. Има добри решения чрез това, което се казва колективни трудове договори. Комисията взела ли е предвид при изработването на предложението как а, що, то ще се отрази на колективните трудови договори? Какво влияние ще има новата директива върху социалния диалог и върху колективните трудови, трудови договори? защото ще има такова въздействие. И на трето място, искам да попитам, че, да кажа, че прекалено строги мерки в тази област ще ограничат работниците да ползват знанията и опита си от предишна работа, когато си сменят работата. Това означава да се намали мобилността на трудовия пазар както казаха и някои от колегите. Това, е, това са нещата, които исках да попитам. Ще бъда благодарна за отговор. Uh, uh, Благодаря. Госпожа Люгрип не иска думата. Добре, ние продължаваме. Ще? продължим през януари с този дебат, с тази тема. Тогава надявам се да осветлим всички въпроси, които бяха зададени или ще бъдат зададени. А сега преминаваме към точка 39, а именно сключването на споразумение на приключването на Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публични произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Господин Андерсон има думата. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам Мария Мартин Прат от комисията. Надявам се тя да е тук. And uh, I would say that the European Parliament is very happy that Искам да подчертая, че Европейският парламент е много доволен, щастлив от това, че комисията е подписала този договор. Е, зелените много се застъпваха за този договор. И затова бих помолил представителя на комисията да представи предложението и да разкаже за бъдещите преговори с съвета. So the floor would be to, uh, madam, to the commission, madam Martin Pratt. Госпожа Мартин Прат. Благодаря. Наистина, Аз съм изпълнена с положителни новини. На 21 октомври комисията, именно комисията на Барозо, прие предложението за ратификация на Марикешкия договор. Нека Нека кажа съвсем накратко. Маракешкият договор бе сключен в Организацията за интелектуална собственост. Ние преговаряхме от името на Европейския съюз и държавите членки. Договорът бе прият на дипломатическа конференция през юни 2013 година. Трябва да се предприемат определени стъпки включително и ратификацията на договора. Комисията предлага, предложи много малко време след конференцията, договорът да бъде прият от държавите членки. Договорът бе подписан през април 2014 година, а сега ние предлагаме договора да бъде ратифициран от съвета. Това е предложение, което също ще стигне до вас, защото Европейският парламент трябва да даде своето одобрение преди приемането на предложението. Тоест, ние апелираме към парламента да позволи ратификацията на договора, за да могат хора, които са слепи, с нарушени или с нарушено зрение, да имат достъп до публикувани произведения. Когато предложението бъде прието, може да продължим с ратификацията на договора. Договорът изисква 20 ратификации, за да влезе в сила. В момента има само три страни, които са ратифицирали договора. Това са Индия, Обединените арабски емирства и Салвадор. Но по принцип 80 страни са подписали договора. Виждате какъв голям е ангажимента към ратификацията. И това е положението на нещата в момента. Първата дискусия с съвета ще се състои на, на ниво работни групи на съвета. Ще се, срещата ще се проведе на 22 този месец, след това след тази първа дискусия ще може да ви кажем колко бързо ще се придвижат нещата и дали има специфични проблеми. Това е което мога да кажа в момента, но наистина много съм доволна, много съм щастлива от това, което се е случило и с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. The reporter wishes to continue. Председателят, благодаря ви, госпожо. Давам думата на докладчика, за да продължи. Благодаря, господин председател. Два въпроса към представителката на комисията. Първо, бихте ли могли да кажете нещо повече за това какво смята комисията за компетенциите за ратифицирането на Маракешкия договор? Вторият ми въпрос е следният. Доколкото разбирам, парламентът все още не е получил официално искане за съгласие Бихте ли могли да ми дадете разяснения по този въпрос? Госпожа Мартин Прат. Благодаря. По първия въпрос, въпроса за компетенциите, според комисията, предметът на договора попада в областта, за която Съюзът разполага с изключителни компетенции. Това не би следвало да е нещо съвършено ново за вас. Доколкото знам, тази сутрин сте обсъждали Конвенцията на съвета на Европа за услуги, достъпа до които подлежи на условия. За комисията хипотезата е ясна. Положението е ясно уредено от действащото законодателство и от режима, който прилагаме спрямо трети страни. Ратифицирането на Маракешкия договор спада изцяло към изключителните компетенции на Съюза. А що се отнася до искането за съгласието на парламента, нашето тълкуване е следното. Това искане ще бъде официално представено на парламента, след като се проведат разискванията в съвета преди да вземе своето окончателно решение, съветът официално излиза пред парламента с искане за съгласие. Това е нашето тълкуване. Сигурна съм, че и службите на парламента могат да дадат повече информация за последователността на отделните стъпки. Маракешкият договор не е класифициран документ, той е достъпен за всички. Благодаря ви за изключително ясния отговор. Има ли коментари от страна на колегите? Няма желаящи да вземат думата, което означава, че за днес приключваме разискванията по тази точка. Преминаваме към точка 40. Точка 40 е и причината, поради която залата е толкова пълна днес. Приветствам всички с добре дошли на днешното изслушване относно бъдещото развитие на авторското право в Европа. За мен е особено удоволствие да приветствам с добре дошла госпожа Силвия Коста, заедно с която ще председателствам днешното заседание. Тя е председател на Комисията по култура и образование – Днешното изслушване се образ... организира съвместно от нашата комисия и Комисията по култура и образование. Изслушването се провежда своевременно, тъй като Жан-Клод Юнкер, новият председател на комисията, заяви, че авторското право, както и цифровата економика и цифровото общество са сред десетте първостепенни приоритета на комисията. Авторското право е важно и защото комисията препотвърди ангажимента си за работа по програмата за по-добро законотворчество. Текат и преговорите за сключването на споразумение за свободна търговия с Съединените щати, които повдигат въпроси както от търговско естество, така и въпроси свързани с правата на интелектуална собственост. По време на днешното изслушване ще се спрем не само върху някои от актуалните предизвикателства в областта на авторското право, Днешните разисквания ще поставят началото и на два проекта, които до голяма степен ще повлияят върху работата на нашата комисия през идните години. Първо, Комисията по правни въпроси взе решение да създаде нова работна група на тема права на интелектуална собственост и преразглеждане на законодателството за авторското право. Вчера на заседание на координаторите взехме решение един от нашите заместник председатели Жан-Мари Кавада да поеме длъжността координатор на тази работна група. В тази група ще членува по един представител на политическа група от Комисията по правни въпроси. Ще членува и по един представител на политическа група от комисиите по култура, защита на потребителите и промишленост и енергетика. Работната група ще заседава веднъж месечно. На заседанията ще присъстват експерти в областта. Ще се обсъждат актуални въпроси, свързани с авторското право в Европа. Второ, наред с създаването на работна група, Комисията по правни въпроси ще се възползва от всички инструменти за по-добро законотворчество, с които разполага, за да подпомогне комисията в рамките на подготвителната и аналитичната й дейност – с оглед на реформирането на законодателството за авторското право. Нашата комисия ще изготви доклад на тема хармонизиране на определени аспекти от законодателството на авторско, за авторското право и сродните му права. На първи етап изискахме от службата за научно-изследователска дейност на Европейския парламент да извърши последваща оценка на въздействието на директивата, която урежда авторското право и сродните му права. Това ще бъде последвано от консултация с заинтересованите страни и извършването на предварителна оценка на вариантите за политика. Тези стъпки ще бъдат предприяти съвместно с комисията. Целите, които сме си поставили, са много амбициозни. Възлагаме им големи надежди. Днес е добър ден наистина за авторското право в Европа. С удоволствие ще изслушам поканените от нас експерти. Очаквам да обсъдим бъдещето на авторското право в Европа. Нека преди да дам думата на експертите, да дам думата на съпредседателката на днешното заседание, госпожа Силвия Коста, за да ни представи тя гледната точка на Комисията по култура и образование. Госпожа Коста, благодаря ви. Предпочитам да говоря на италиански, но нека преди това на английски благодаря най-сърдечно на председателя на Комисията по правни въпроси, уважаемия господин Свобода. Много се радвам, че днес сме се събрали тук, за да проведем това толкова важно изслушване с участието на прекрасни експерти. Продължавам на италиански. Комисията по култура през този мандат ще постави ударението върху основните предизвикателства, пред които ще бъдат изправени аудиовизуалните произведения и други произведения на изкуството в светлината на реформата на законодателството за авторското право. През изминалите години сме работили вече по тези въпроси. Изготвили сме становища за Комисията по правни въпроси. Становища за правата на авторите. В това число и на авторите на произведения, публикувани онлайн. Основното предизвикателство, пред което сме изправени днес, е да постигнем баланс, да отчетем специфичния характер на културното съдържание, публикувано онлайн – като същевременно обаче заложим и на защитата на правата на авторите. Е, Penso che non si possa costruire uno spazio europeo della cultura, della creatività e anche nell'ambito del Крайната ни цел е да създадем европейско пространство на културата, и творчеството в рамките на единния вътрешен пазар. Това пространство трябва да е конкурентоспособно, за да може да допринесе за развитието на творческия сектор. Същевременно то трябва да гарантира и защитата на авторските права. Всички мерки предприяти за защитата на културното наследство онлайн, за достъпността му, за трансграничния достъп до културно съдържание онлайн са от основно значение за нас. Културното многообразие в Европа се основава на характерната идентичност на всяка една от нашите култури. Тази идентичност трябва да бъде опазена – Очакваме публикуването на Бялата книга за авторското право. Надяваме се, че след нейното публикуване ще можем да допринесем за разработването на норми и стандарти, които да отчетат и определени области във връзка с които сме загрижени. Комисията по правни въпроси вече е установила сътрудничество с нашата комисия, което се надявам да можем да продължим. Надявам се, че през този мандат ще можем да надградим вече постигнатото до момента. С удоволствие ще си сътрудничим с вашата комисия. тъй като и двете комисии според мен трябва да допринесат за изготвянето на директивата. Благодаря на Комисията по правни въпроси, че пое инициативата за организирането на днешното изслушване. С удоволствие ще участваме в него и ще изслушаме всички гледни точки. Надявам се, че ще установим ползотворно сътрудничество в една област, която е истинско предизвикателство за Европейския съюз. Председателят, благодаря ви. Преди да дам думата на първия ни гост, нека отбележа, че ресорният комисар, отговарящ за цифровата економика и цифровото общество, Гюнтер Оетингер, заяви, че ще излезе с законодателни предложения в рамките на една до две години. Андрош Ансип, заместник-председателят на комисията, отговарящ за цифровия вътрешен пазар, по време на изслушването си заяви, че ще излезе с предложения за законодателни актове в тази област през следващите 6 месеца. Първият ни оратор е госпожа Мария Мартин Прат, ръководител на отдел авторско право към Генерална дирекция комуникационни мрежи, съдържание и технологии. Надявам се, че тя ще ни даде малко повече информация за предстоящите законодателни предложения. Имате думата. Благодаря, господин председател. Казаха ми, че може би трябва да седна тук. И за това съм тук. Не защото се крие първо по отношение на инициативата съвместна работа на Комисията по правни работи и на Комисията по култура и образование. Много се радвам, че има възможност да поговорим по темата. Парламента трябва да кажа се задейства много бързо, даже по-бързо от комисията, но в крайна сметка комисията е съвсем нова. Опасявам се, че аз като ръководител на отдел, работещ по темата, не мога да се произнеса по това, кой е прав, когато става дума за позициите на двамата комисари. При всички положения е добре бързо да напреднем с работата си по темата. Това е, и елемент от насоките на председателя Юнкер. За това правим всичко възможно, за да напреднем добре, да консолидираме свършеното до тук през последните няколко години. имало е и проучвания, и широки обществени консултации а, трябва да се вземат различни решения в областта на политиката, за да се обмисли една евентуална инициатива. Надявам се, че а, смятам, че комисията ще а, участва в с готовност в дискусиите с вас. Винаги сме работили добре и с Комисията по правни въпроси, и с Комисията ИМКО. В крайна сметка, по някой път сме работили и по много подробни технически теми и сега работим във връзка с преговорите от Маракеш. И така, комисията винаги е на ваше разположение и за технически обсъждания, и за обсъждания на политическо равнище, на политически по своя характер въпроси. Винаги с готовност сме обсъждали и най-сложните въпроси. И както знаете, и на техническо, и на политическо ниво сме били на ваше разположение, но на този етап няма как да ви съобщи каквито и да било новини, но очаквам с голямо нетърпение изказванията на ораторите, участващи в изслушването. Благодаря ви много. Нека сега да преминем към ораторите, които са поканени тук за изслушването. Първо давам думата на професор Мартин Кречмер, преподавател по право в областта на интелектуалната собственост в Глазгъл и директор на Центъра по авторско право и нови бизнес модели и, креативна економика. Заповядайте. Добър ден! За мен е чест да съм тук. Нека да благодаря на Комисията по правни въпроси и за това, че именно в този изключително подходящ момент организира това изслушване и ни покани, за да участваме и дадем своя принос в законотворчеството по темата. Много институции участваха в създаването на моя изследователски център, който се е, нарича CREATE. И на това всъщност е, е, е изследователско начинение, което се финансира и се подкрепя и от страна на хуманитарните науки, и от страна на природните науки и се надяваме, че действително ще можем да съберем, да предоставим а, достатъчно полезна информация. Работим по много проекти, 40 проекта по-конкретно, и всички те са свързани с работата на вашата комисия. Нека да се спра първо на последните 20 години криза в областта на авторските права. Има различни е, типове правна намеса в областта. Някои е, правни мерки са взети и в международен план, други и в национален план. И виждаме, че стрелката на компаса се е изместила – първоначално имаше договори за защита на технологии, след това имаше насречение насърчение на иновациите, след това има удължаване на срока, след това има всякакви други инициативи, които се опитват да се ребалансират една друга, да смекчат приложното поле на авторското право и така нататък. Днес няма да се занимая с последните въпроси, които са засегнати от правни текстове, като обработката на данни в компютърен облак и така нататък. А по-скоро ще обобщя случилото се до тук. А именно, ще кажа, че всички усилия за реформи през последните години на практика не успяха да постигнат консенсус. Ето ги четирите неудобни истини за авторските права. които до голяма степен са в противоречие с митовете, възоснова на които се гради политиката в областта на авторските права. Първото твърдение тук е, авторските права не защитават независимостта и достоинството на творците. Това е очевидно погрешно, защото така се защитават правата на творците. Ще ви дам а, а, примери след малко. Второто твърдение потребителите няма как да бъдат принудени да купуват, да, да изразходват средства и за това ще говоря след малко. Третото твърдение неизползването на творбите. След 50 години по-малко 10% от публикуваните творби остават на разположение, продават се и а, за това ще говорим и накрая политиката в областта на авторските права не е основана на емпирични доказателства и с тази тема ще се занимая така. Първата неудобна истина. Истината свързана с независимостта и достоинството на Твореца. За нас и независимостта и достоинството на Творците са особено важни и те са важни за а, системата за защита на авторските права както се казва тук в мотив 11 в преамбила за информа... на директивата за информационното общество, необходимо е добре изградена ефективна система за защитата на авторските права. И целта е да се предоставят права на автора – да разгледаме емпиричната действителност. Културния пазар. Доста обезпокоително е положението там. Какво се случва там? Това е един пазар, на който бестселерите печелят огромен дял от е, печалбите – много често средствата, които се получават, не са свързани с авторски права. Има много често абсолютно предоставяне на правата и много често договорът за предоставяне на авторски права прехвърля тези права от твореца към дадена, дадено дружество. И всъщност по този начин пазара на авторски права се превръща в пазар защитаващ купилите тези авторски права. Много често самите творци е, не разглеждат достатъчно добри подробности договорите, които, е, бъдат, които са принудени да е, подписват. Всъщност, доста необичайно са уредени отношенията. И така, политическите реформи, интересите на титулярите на авторски права, много често се разглеждат отделно. втория, втората последица от начина по който функционира пазара, т.е. това, че победителя получава всичко, води до още едно изкривяване. Ето, директивата за препродаване на правата. Става дума за процент от цените, получени на търгове. При продажба на търгове. Огромна част от тези средства отиват всъщност в, в ръцете на наследниците на авторите и само 18% стигат до живи автори. Това означава, че всъщност средствата се преразпределят от е, живите към мъртвите. В 90 и, а, е, през 95 година в Швеция се е, прие срок от 50 години и това беше резултатът. Rewarding dead, unproductive entities cannot be the aim of copyright policy. Copyright incentives and rewards има различни а, е, стимули а, е, и възнаграждения, свързани с а, е, авторските права, но те трябва всъщност да се пренастроят, за да защитават живите творци. А сега да се занимаем с втората неудобна истина. I should offer solutions as well, I assume before I move to the second inconvenient truth. So, um, in addressing um, преди да премина обаче към нея, може би е добре да представя някои възможни решения тук. И така, а, когато а, искаме да защитим действително творците, трябва да се съсредоточим именно върху договорите, върху моралните права, економическите права, всички те да са включени в договора. И може да не е лошо също така дружествата за, авто, за колективни закрила на авторски права да бъдат разглеждани като представители на творците. През 90-те години, минавам към втората неудобна истина, видяхме много широко разпространено дигитализиране в областта на музиката. И какво се случи? Целта беше да бъде а, затворен продукт в една затворена верига и само там да може потребителят да го използва. Потребителите обаче правеха каквото си искат. Сваляха файлове, споделяха ги и въпреки усилията, които се полагат, това продължава. Емпиричните данни за поведението на потребителите всъщност показва, че свалянето на музика и изподелянето на музика е тясно свързано и с сумите, които потребителите са готови да и всъщност харчат за купуване на музика. Така че всъщност тук говорим за интереса и а, възможностите на определени потребители. Ако се промени бизнес модела и ако услугите действително отговарят на очакванията на потребителите и са на достатъчно приемлива цена, потребителите плащат. Как боравят потребителите с произведенията? От една страна те могат да са публика, от друга страна, те могат да използват елементи от произведенията за по-нататъчна творческа дейност. Много е важно да се разбере интернет като нещо повече от механизъм за копиране и преразпределение. Какви са решенията? Да се прилага а, доктрината проследете парите за да може да се насърчат бизнес модели, които добре обслужват потребителите. Добре е също така да се обмислят възможните изключения от някои принципи. Има ли достатъчно стимули, например, за прилагането на правото в областта на авторските права? В крайна сметка, може да се въведат някои изключения за нетърговска употреба на творчески е, на творби. Третата неудобна истина. Авторските права и неизползването. Тук виждате информация, която показва е, как са разпределени е, книгите, които са били публикувани в различни години. Има много повече книги от 19 век, които са на разположение, отколкото книги, които са, да кажем, от 1900 и е, от 60-те години на миналия век. Така че ам, това е много любопитно. Защо е така? Ами защото в Съединените щати е, е, данните са от Амазон. Съединените щати от 1923 година назад всички твърби са в е, са, ам, освободени от авторски права. Какви са възможните решения на този особен феномен? I would suggest that as in trademark law, we should achieve consensus on a first Както и в областта на търговските марки, трябва винаги да има тясна връзка между правата и задълженията. Ако някой притежава права, но не ги използва, трябва да има някои последици. Да кажем, ако една търговска марка не се използва 5 години, правото, свързано с нея, се отнема. Нещо подобно може да се направи и при авторските права. Разбира се, не е толкова строго. Това всъщност може да е от полза на, затворците, защото така а, те могат да си възвърнат авторското право върху дадена творба. И накрая политика основана на емпирични доказателства. Събрах малко информация в връзка с директива 2011-77. Там се казва следното. Срока на защита на музикална композиция изтича 70 години след смъртта на последното от следните лица. Автора на текста, автора на музиката, стига и двамата да са участвали в, произведен... в създаването на музикалното произведение. Това е доста невинно, нали така, като дефиниция. От тогава насам става ясно, че нещата е, са малко особени. 37 година умира Джордж Гършо и неговия брат умира е, през 83-та година. И тази клауза от директивата прави така, че наследниците на Гершуин могат на търг да продават авторските права върху неговите творби и всъщност европейци е плащат ли плащат за това, че слушат неговите творби и европейски средства отиват в Съединените щати. This is a topical example between in many um, fora already the question of, of the EU's negotiation position. И накрая във връзка с преговорите в, в, в Световната организация на интелектуална собственост се уточнява как трябва да се дефинира политиката и да се подхожда възможно най- прозрачно. Тук стигам до заключението във връзка с независимостта на творците. По-настоящем, така както са уредени авторските права, се объркват много интересите на самите създатели, на притежателите на правата, на наследниците. Всъщност много голяма част от авторските права отива защита на права на наследници. Що се отнася до потребителите и потребители, използващи елементи от творбите за по-нататъчна творческа дейност – е, тяхната позиция не е достатъчно е, защитена. Що се отнася до неизползването, много често е, има защитен материал, материал защитен от авторски права, който просто не се използва и всъщност поради авторските права остава не на разположение на потребителите и творците. И така, по-настоящем авторските права защитават собствениците на големи колекции на авторски права и наследници. Примера с Гершин показва, че каквото и да бъде въведено в областта на авторските права, то променя, може да промени всичко в доста голяма степен. Така че трябва да се действа. We thank you, professor. The next 20 minutes uh, will belong to professor Leonard Dobush. Благодаря. А сега думата има Леонард Добош, асистент, е, доцент от е, Свободния университет в Берлин. Господин професор, имате думата. Е, members of parliament, thank you very much. Благодаря. Ще представя едно кратко изследване което направих, то засяга консултацията на последната комисия, свързано с въпросите за авторското право. Нека започна с това, че съм съгласен с това, което каза преждеговорившият оратор. Това, което каза, той наистина е вярно и идва много на време. Е, от две седмици има нова комисия, даже не и две седмици, но може би наистина би било хубаво да се знае, че предишната комисия започне нещо, започна нещо много добро и сега тази комисия ще обедере плодовете за това. Има предвид е, публичната консултация. За нея ще говоря сега. Защо се занимавах с доклада на комисията? Въпреки, че авторското право не е много спорен правен въпрос, има някои е, неща, които са противоречиви. По принцип, винаги се казва, че авторското право е балансиращо право, баланс, балансираща регулация. От една страна трябва да се балансират достъп и, и да се балансира достъпа и защитата. Но тук говорим и за правото на изразяване, без обаче защитата няма да има много бизнес модели, няма да видят бяла светлина. Господин Кречмер говори по този въпрос, за това няма да се връща, да се навлизам в материалната страна на нещата, във вечната им права. Ще се спре по-скоро върху нещата, които са много важни за законодателите, за, за вас, а именно засегнатите страни и техните интереси. Вие се сблъсквате с тях когато правите, създавате законодателни текстове. Докладът на комисията засягаше оценка на цялото законодателство в областта. В консултациите трябваше да се класифицират заинтересованите страни, които използват авторските права. Това бе направено в доклада. Е, имаше около 11 000 отговора, получени от комисията. Повечето идваха от автори на произведения. Виждаме колко са различни а, заинтересованите страни. Какво означава обаче тук баланса? Господин Кречман каза, че не става дума само за противопоставянето на бизнеса и потребителите, на авторите и потребителите. Отношенията са много разнообразни. И мога да кажа, че балансът означава намиране на, потро... на, по... на компромис и бих предложил евристичния подход тук. Това не е изцяло теоретичен подход, но евристиката ще ни помогне да си отговорим на, две, на два въпроса. Първият въпрос е До каква степен европейското авторско право е балансирано? Господин Крен, Кречмер каза, че то не е балансирано. Но какво казва всъщност доклада? И какво казват самите заинтересовани страни? Въпреки, че правото не се е променило, от 2001 година балансът се е променил. И то доста се е променил за последното десетилетие, вслед, десетилетие вследствие на технологичните промени. От радиото до интернета имаме много промени на баланса и всъщност промените в технологията изискват ребалансиране на законодателството. На следващо място, ако видим, че има дисбаланси, какво правим тогава? Какво правим, за да възстановим баланса? В коя посока трябва да се движим? Това е следващият въпрос. За да се справим с него, оцених доклада на комисията за, публичната комис... за, публичното, за публичното запитване Докладът беше от 100 страници. Интересна беше структурата на въпросите. Имаше 80 въпроса, разпределени в 24 секции. Разправи се разлика между споменатите по-горе 9 групи от заинтересовани страни. Аз анализирах всички тези групи, всички секции. Виждате на слайда резултата от моя анализ. Е, тук имам предвид библиотеки, архиви, музеи, организации за управление на колективните авторски права, анализирах ги дали те, т.е. запитах ги, анализирах а, отговорите по критерия доколко тези заинтересовани страни са доволни от съществуващото законодателство. Виждате различните цветове Зеленото означава, че има нужда от промени. Червеното означава, че няма нужда от промени. Жълтото означава, че според, запита, че според респондента а, материята не е свързана с авторското право. Сега, в подробности анализът ми. Въпросът за адекватността на авторското право. Потребителите, институционалните потребители, като музеите и библиотеките, виждат проблеми. Тук виждат, че има нужда от координирани правила. Предлагащите услуги предприятия казват, че териториалността на изключенията не е проблем за тях. Един друг пример ще ви дам. Тук виждате една подобна картина, що се отнася до конкретни предложения за нови изключения. Имаше няколко а, въпроса за събиране на данни, дали има нужда от ограничение в директивата. Институционалните потребители казват, че има нужда от от промяна в законодателството, другите заинтересовани страни не. Например, по отношение на възнаграждението на авторите. Интересно е тук да видим отговорите. Всъщност това е доста удобна истина за вас, защото по отношение на този въпрос всички страни в общи линии са на едно равнище а именно вижда се нуждата от честно и достойно възнаграждение. Това спомена и господин, господин Кречмен, а именно нуждата от колективно трудово договаряне тук, или поне възможността за него. Тук няма нужда от промени според запитаните заинтересовани страна. страни. Ако погледнем цялостната картина, която се получава от този анализ, Тоест, ако видим всички 24 секции и ако видим реакцията на заинтересованите страни, какво ще видим? Ще видим тази, тази картина. Резултатът е много ясен. Има ясно разделение между хората, които притежават авторски права, между университетите и музеите и библиотеките. Те искат реформа докато останалите за, заинтересовани страни смятат, че реформа не е необходима. Институционалните потребители смятат, че в почти всички секции трябва да има промени. Подобен Подобена е реакцията и на организациите, които управляват колективните трудови права. Какво, какъв извод може да направим? <clears throat> Правим извода, че има дисбаланс в рамките на европейското законодателство за авторското право. В каква посока би трябвало да се движим. Може би това е още една не, неприятна истина. Ако искаме да ребалансираме авторското право, трябва да знаем, че не може да удовлетворим всички желания, но поне да се постараем, може да не направим всички недоволни. Хубаво е да вземем предвид институционалните потребители и крайните потребители. Според мен те най-разумно твърдят, че има нужда от някои промени в законодателството. Аз се надявам, че успях да предам същината на своето послание. Нямах нужда от 20-те минути, които ми отделихте. Благодаря, господин Добош. Данните, които споделихте с нас, бяха изключително интересни. А сега давам думата за следващите 20 минути на господин Бурак Ескен, консултант на Сдружението на организациите на авторите и композиторите. Благодаря на Комисията по правни въпроси и Комисията по култура за това, че организираха днесното, днешното изслушване и ме поканиха за участие. Okay, first of all, couple of words about CESAC. CESAC. Нека споделя първо с вас нещо за Европейската група на дружествата на автори и композитори. Това е група, която обединява над 1 милион творци и носители на права. Ние представляваме 61% от приходите, реализирани чрез колективното управление на авторски права в световен мащаб. Някои твърдят, че въпреки тези впечатляващи цифри, не представляваме надлежно носителите на права. И за да ги оборя, реших да прекъсна за малко изложението си и да ви покажа един видеоматериал, в който даваме думата на творците. So I went to School of Economics, I was a teacher there and I was, you know, uh, I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 wanted to make sure actually we are voicing here the creators. Наистина искахме да дадем възможност на творците да се изкажат, но за съжаление не можахте да видите видеоматериала по технически причини. Нека се върнем на презентацията. видеоматериала дадохме възможност на няколко творци да изложат значимостта на авторското право в професионалния им живот. Авторските права, правата на авторите следва да гарантират адекватно възнаграждение за творците, следва да гарантират по-нататъчния устойчив растеж на културния и творческия сектор. Културната и творческата индустрия са огромен източник на приходи за цифровата економика. Те са в основата на цифровата економика. Към момента 56% от европейците използват интернет за културни цели. 9 от 10 европейци, 9 от 10 най-гледани видеоматериали по YouTube са музикални видеоматериали. 90% от потребителите в световен мащаб гледат видеоматериали по интернет, в това число филми, телевизионни програми и видеоматериали по поискване. Трябва да създадем същински пазар за културно и творческо съдържание, при това устойчив цифров пазар. Как можем да направим това? Нерядко се твърди, че потребителите искат достъп до произведения откъдето и да било по всяко време. За това е необходимо мултитериториално лицензиране, трябва да се гарантира също така трансгранична наличност и приносимост на правата. В областта на мултитериториалното лицензиране току-що а, съвсем наскоро, извинете, бе приета директива за колективното управление на права, която урежда и лицензирането на музикални произведения онлайн. Тази директива следва тенденцията на пазара. Тенденцията е в посока към мултитериториално лицензиране, което да е от полза за всички. През юли 2013 година Европейската комисия спря работата на подгрупа лицензи за Европа в областта на музикалната индустрия, заяви, че има достатъчно решения на пазара но около 300 доставчици на музикални произведения онлайн действат само в Европа. Издадени са лицензи за 30 милиона музикални произведения. Мултитериториалното лицензиране е успех в областта на произведенията на изкуството онлайн. То дава възможност на инвеститорите да работят през граници. Съгласно данни за тази година в Европейския съюз се предоставят около 3000 услуги за видеоматериали при поискване, основаващи се на различни бизнес модели, обхващащи различни жанрове. В момента действат много европейски услуги, които гарантират презгранична наличност, като например iTunes, Spotify, Beatport, Music и други. Водим разговор с търговските радиостанции за предоставянето на презграничен достъп до местни радиопредавания. най-популярните ни репертуари, френският, немският, британският, действат съгласно 30 мултитериториални режима за лицензиране. Много по-малък е броят на тези режими в Австрия, например. Паневропейските услуги все още не са достатъчно развити, за да могат да завладеят пазара се надяваме, че те ще могат да се разраснат. За целта ще трябва да се насочат към много по-широка публика. Ще трябва да бъде приложен и режимът на мултитериториално лицензиране. Той ще гарантира всъщност достъпа до по-широка аудитория преносимост на услугите. Можете да получите достъп до Spotify, Deezer и iTunes, където и да сте, ако имате достъп до интернет. Тези услуги уреждат права на паневропейско равнище, но не и на световно равнище. Същото въжи за изобразителните изкуства, електронните книги, списания и вестници. Представители на сектора излязоха и със съвместно изявление за презграничната преносимост на абонаментните услуги. Според мен не трябва всеки път да започваме отново. Трябва да разчитаме на постепенни, постоянни промени. Spotify в Италия, например, започна работа едва две години след като бе уредил всички права, тъй като трябваше да бъдат издадени съответните лицензи. И има също така проблеми, свързани с трансграничния достъп до интернет, широколентовата връзка с интернет и роуминга. Проблеми се създават също така и от трансграничните електронни плащания, към които няма доверие от страна на потребителите. Има проблеми също така и с трудовото законодателство, както и проблеми свързани с данъчното облагане. Нека сега разгледаме пазара. Търсене се създава най-вече от бизнеса, новосъздадените дружества и доставчиците на услуги. За всички тези субекти се предвиждат и подходящи режими на лицензиране в зависимост от техните индивидуални особености. Има и специални схеми за лицензиране за организации с идеална цел или дребни ползватели, като например малкия бизнес или проекти на ниво общини. Има също така и институционални ползватели, като музей, училища, библиотеки. В момента работим по проект за такива институционални ползватели под надслов Звуците на Европеана. Този проект се реализира от British Library и няколко други институционални ползватели. Много е важно да се гарантира приобщаващ достъп. Този приобщаващ достъп може да се постигне чрез рационализиране на режима на лицензиране, ако действащите норми са достатъчно гъвкави, може да се постигне връзка между организациите за колективно управление на права и ползвателите. Творческото разрушение, както го наричам аз, е възможност да се променят каналите за достъп, без да атакуваме доставчика на услуги. Просто променяме начина на достъп, начина по който стигаме до ползвателите. трябва да се гарантира съгласие от страна на творците. Те трябва да бъдат и надлежно възнаградени. В противен случай ще атакуваме доставчиците, няма да има стимули за плащане на данъци и за разкриване на работни места. Съгласието от страна на творците и гарантирането на адекватно възнаграждение за тях не бива да се смята за спирачка творческото разрушение, следва да създаде един ефикасен пазар, който ще се отрази добре ам, както върху творците, така и върху разработващите необходимите технологии. Трябва да се отчете и ре... отчетат и реалните потребности на ползвателите. Има и някои области във връзка с които сме загрижени. И нека ви покажа още един видеоматериал, в който дадохме думата на творците. That, um... I think we need to be as composers and as, uh, as creators, as authors, we need to be very proactive in engaging in seeing where the value in that system is because um,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 ще продължаваме да имаме технически проблеми, затова нека продължа с изключението, с изложението си. Жалко е, че не можахме да чуем какво има да ни кажат творците. Съхраняване и насърчаване на модел за равноправно възнаграждение на творците, най-вече от нови източници на копиране за лично ползване. Според нас трябва да се запази непорочният кръг, така както бе описан от парламента в доклада му през 2014 година. Трябва да се възстанови баланса при трансфера на стойност в цифровата економика. Към момента има онлайн посредници, които извличат огромни ползи от ползването на творческо съдържание на своите платформи, без обаче да поемат отговорност за авторските права, без да се задължават да изплащат възнаграждение на творците. Тези субекти просто се прикриват с директивата за електронната търговия. Според нас, европейските политици трябва да поведат разисквания за възстановяването на баланса в тази област. Нашата организация наблегна на този въпрос, когато се обсъждаше Европейската програма за растеж и работни места. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви за изложението. Може ли да ви помоля да си изключите микрофона? Думата има госпожа Изабел Фелдман, съместник генерален секретар на Клуб Аудиовизуел де Пари, специалист по въпроси свързани с правата на интелектуална собственост в областта на изкуството и литературата. Тя е специалист и по аудиовизуално и дружествено право. Имате 20 минути. Благодаря. Нека първо да благодаря на Комисията по правни въпроси и Комисията по култура на Европейския парламент за това, че ме поканиха на това изключително важно изслушване на тема права, авторските права във връзка с общественото допитване по темата. Много внимателно изслушах господин Кречмер и господин Добуш и имам един важен коментар. Не трябва да забравяме, че авторските права са права на собственост. Твърди се, че има нерав... нер... дисбаланс, неравновесие, защото се смесват правата на а, твърдите и правата на инвеститорите. За мен обаче е добре, че се смесват тези права, защото когато се работи в тази област, независимо дали става дума за музика или аудиовизуални продукти, творците много често няма как да създадат своите творби без е, инвеститори, т.е. без продуценти, без разпространители. Е, и в, то, в тази връзка творчеството без всички тези е, допълнителни участници може много често да остане просто една творческа идея. Затова мисля, че е, факта, че се смесва защитата на правата на авторите, на инвеститорите във връзка с авторските права, е, не е нещо отрицателно, даже напротив. Е, не е случайно. Именно благодарение на авторските права и факта, че се защитават инвеститорите, са възможни множество творчески начинания в днешно време. Това е в отговор на казаното от господата Кречмер и Добуш. А, сега във връзка с публичното доп... с а, допитването а, по темата а, има няколко важни въпроси, на които искам да се спра. Първо, състоянието е, на авторските права по настоящем, при положение, че пазар непрекъснато се променя, е, винаги има ново въведение. След това ще се спра а, е, на въпроса за териториалността на правата и за това дали или не те създават проблеми, свързани с достъпа и необходимо ли е да се реформират някои аспекти на териториалното покритие и накрая – какво може да се направи, за да се е, предостави възможност на автори, е, които вече са предоставили авторските си права, но е, чието авторски права сега се упражняват по по-различен начин на цифрови пазар и възможностите за тяхното допълнително възнаграждение. Това са трите теми, на които ще се спра. Правото, авторските права в Европейския съюз са консолидирани, хармонизирани още от май 2010 година. В свое съобщение комисията уточнява необходимостта от законодателни мерки. От 2010 насам има множество директиви, свързани с колективното управление на авторските права, с авторското право и сродните му права и така нататък, както и а, са въведени някои мерки на национално равнище. Тоест, по-настоящем имаме много солидна основа, която е достатъчно добра и същевременно достатъчно гъвкава, за да може да вземе предвид националните особености в областта на авторските права. И а, е, това право а, е, се адаптира добре и по отношение на териториалността. Ще ви дам пример по-късно. И така. По-настоящем авторските права са уредени по начин добре адаптиран към пазар, достатъчно гъвкав и е, мисля, че се дава възможност, така както са дефинирани нещата сега, за постоянно адаптиране към нововведенията на пазара и нововведенията в технологиите, защото в крайна сметка законотворчеството просто няма как да върви в крак с новите технологични е, нововведения. Винаги има някакво изоставане. И така, освен а, е, стабилността на правните текстове, нещо много важно, за да може действащите на този пазар да се организират добре и да рационализират дейността си, може да се каже, че по-настоящем начина по който са уредени авторските права е добре адаптиран към пазара. Ако има някои неясноти, в крайна сметка разполагаме и с възможност за допитване до съда, който може да предостави своето тълкуване там, където има неяснота или а, пропуски. И така аз не съм съгласна, че има дисбаланс. Напротив, мисля, че е добре, че правата се дефинират по един гъвкав начин. Това е от полза за всички, които ги ползват. Сега по втората тема – териториалността. Европейската комисия определя е, е, разпространението на аудиовизуални материали, като обвързано с конкретна но териториално покритие. Ще, съобщя, ще представя няколко твърдения. Първо, няма законодателни разпоредби в Европ... на европейско равнище, които да забраняват много териториалните лицензии, т.е. лицензии, покриващи територията на повечето една държава. А, на второ място, авторите сами улесняват а, разпространението на своите а, творби и участват в а, тяхното разпространение. Третото ми твърдение – културните и езикови особености на творбите на практика ограничават търсенето на много териториални лицензии в рамките на единния пазар. Казваме, че многообразието в културен план е, е част от богатствата на Европа. Същевременно се твърди, че е, трябва да се е, забранят много от териториалните лицензии. Това не е от полза за потребителя. Е, има различни примери. Е, аз познавам добре е, примерите от Франция. Не знам какво е положението в други страни, но да кажем. Във Франция, ако се поиска а, филма Плюбел лави да бъде а, предмет на много териториален а, лиценз, а, това би било много странно, защото филма Плюбел лави засяга чисто френски а, особености, е, от които може би друга публика не се вълнува. И така, от друга страна може да има а, някакъв интерес към филма на други територии, където се а, е, познава добре тази култура и където се говори съответния език. Четвърто твърдение ексклюзив, – ексклюзивността е важна за предварителното финансиране и финансирането по време на творческия процес на създаването на творбите. На практика тези части от пазара са от решаващо значение за аудиовизуалните творби. Териториалната изключителност на лицензите е тясно свързана с предварителното финансиране. Що се отнася до звукозаписната индустрия, там разходите са по-малки. Но ако говорим за филми, 710 000 евро струват 52 минути филм. Тоест, ако има а, някакъв сериал от 6 до 8 епизода, цената му ще е близо 5 милиона евро. 70% от тази цена се покрива от телевизионния канал, който разпространява съответния продукт и този телевизионен канал има интерес съответния продукт да отговаря на културните особености на пазара, на който той работи. Копродукциите финансират 3,8% от бюджета а, средно. Тоест, тук става дума за ясно разделение на територии поради езикови и културни особености. И за това се работи възоснова на територията на определена държава членка, не на повече. Как се разпределя бюджета на един кинофилм във Франция? Средно. Да кажем, средно 4,8 милиона евро, 28% финансирани от продуцента, 24% от на международните разпространители, а, които предварително купуват правата и 22% от а, външни средства. В крайна сметка всичко е свързано с това, че потребителите желаят да гледат филми, свързани с тяхната култура. И така се комбинират е, интересите на творците и на инвеститорите. По този начин, всъщност, създадения продукт е, получава и публика. Петото ми твърдение. Видяхме, че има културна специфичност на търсенето, но има и още един фактор. На вътрешния пазар няма общо европейски разпространители. Защо? Защото няма нито един общо европейски изпълнител, който да има а, капацитета да закупи правата за цяла Европа. Единствените а, общоевропейски разпространители а, са всъщност международни фирми, а, като GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon – и Netflix. И какво се случва? Във Франция има една голяма кинопродуцентска компания, която инвестира в аудиовизуални програми, които да са от международен интерес защото така те могат да се разпространяват и да се купуват именно от тези глобални действащи лица. На практика този тип отношения се регулират по-скоро от економическите, свързани с економиката експекти на правото, с търговските отношения, отколкото с авторските права. Може би би било подходящо да се обмислят евентуални дерогации, свързани с конкуренцията, за да може да се извлекат съответните ползи за потребителите. При всички положения това положение, тази ситуация не зависи изобщо от авторските права, а от економическия обмен. Един пример. Във вестниците наскоро прочетох, че Netflix има 4, над 48 милиона абонирани а, потребители. Помислете си как може да се сравни това с, да кажем, Канал Плюс с своите 33 милиона зрители. Просто не е. Сравнимо. 330 хиляди са абонираните за платформата свод на канал Плей. И така. по пър, първата услуга дава достъп на всички и до всичко, но тук става дума за економически отношения, не за правни разпоредби. Има работна група, работеща по лиценза за Европа, но в крайна сметка говорим и за преносимостта на творбите на вътрешния пазар, както и за между оператив, а, оперативната съвместимост, извинете, нещо, което зависи от производителя. И така, авторските права по никакъв начин не пречат да се издават много териториални лицензии и не може да се твърди, че сме а, че работим в ущърп на потребителите. Всички ние сме потребители авторското право е право на собственост и не трябва да се изкривява. Има различни права. А, някои засягат предоставянето за ползване от страна на потребителите. Европейската комисия. В директива 117 се ангажира да защити правата на различни категории творци. Нещо, което създава по-добри възможности за колективното управление на авторските права. И не може да се смята, разбира се, че а, тази директива покрива всичко, защото принципа на субсидиарност оставя много от решенията и в ръцете на държавите членки. Сега, ще се отнася до възнагражденията на творците. Има нови действащи лица на цифровите пазари и трябва да има възможности за увеличение на приходите е, за творците, чието творби се експлуатират на цифровите пазари. Има голямо търсене от страна на автори, изпълнители и творци да има право за възнаграждение, свързано с авторски права, което да е, е обвързано с е, приходите от експлоатацията на тяхната творба в допълнение към договорената сума в договора за прехвърлянето на авторски права. Това изисква колективно управление на авторските права. Изисква се допълнително възнаграждение, което да е право, което не може да бъде отнето на творците и се изисква прилагане на два механизма. Първо, онзи механизъм, вземаш предвид е, напълно преотстъпените авторски права и е, в допълнение на това механизма за колективно управление на авторски права. Целта е добре да се уравновесят е, позициите на дружествата и творците, когато те преговарят за прехвърлянето на авторски права. Също така има и възможности за компенсация за загуби, в случай, че по технически причини експлоатацията на даденото произведение – не е довела до очакваните резултати. И така, това са двете основни възможности за допълнително възнаграждение за творците. Тези права на възнаграждение ако се има предвид изпълнителите, да кажем, ако е, тълкуваме широко директива 2016-116, 2006-116, трябва да а, е, е, могат да бъдат покрити за разлика от а, предходните директиви, когато в крайна сметка тези пазари, цифровите пазари не съществуваха. Възможно е да се модифицира директива 2001-29, за да се вземе това предвид, но при всички положения авторските права не са препятствие пред а, трансграничния достъп и а, пред а, потребностите на потребителите. Не е ли по-добре, в крайна сметка, да оставим пазара да се саморегулира, да се види как а, се позиционират сами действащите лица на този пазар, отколкото отново да се изменят разпоредбите и пазар да стане по-крехък. Благодаря. Uh, uh, the next speaker is Jean-Noël Tronc, uh, uh, Director General of Société des Auteurs, Compositeurs et... Благодаря. Следващият колега, следващият оратор е Жан Нелтрон. Имате 20 минути за, вашата, за вашето изложение. Благодаря. Всъщност, ние говорим за развитието на авторското право, но всъщност това е синоним за развитието на творчеството в Европа. Ще се спра на факти. И това е единственото, може би, с което мога да се, по което мога да се а, споразумея, с, да се съглася с господин Добош, защото фактите са неоспорими. Ще премина сега на френски. Говорим за авторско право, за интелектуална собственост. 28-те държави членки – имат законодателство в тази област, защита на авторското право, защита на сродни права. Така че всъщност би трябвало да говорим за авторите и техните права, ако говорим за фактите. Ще говоря за един специален модел, бизнес модел – Модел, който е специфичен за областта на изкуството, модела на оползотворяване, на използване на изкуството. Нека да започна с следното. Ще назова най-напред три факти. Авторите, композиторите Те се сдружават през 1951 година в стружение. Те не са търговско дружество. Той става дума за социално дружество по-скоро. Десетина процента от е, европейските предприятия са с такава насоченост. Комисията и парламента тът също Казва, че делът на, на социалните предприятия са много, е много важен. Те се характеризират чрез големи ангажимент на своите членове. Ето, например, моето дружество ЦАЦЕМ имаме 50 срещи на години, т.е. цялото дружество в общи линии се ръководи от самите членове. И това е една економическа и социална реалност. Това доведе всъщност до създаването на този модел – САС има един модел, който има около 10 000 члена през 2010 година. Който стане наш член, може да представя своите трудове, т.е. Е, произведения и да получава заплащане за тях в интернет. За тази цел издаваме креативни лицензии. Откакто имаме тази практика, сме получили 7000 произведения. Защо? Защото по принцип хората се опитват, хората преди ерата на интернета са се опитвали да живеят от а, своите трудове, което е своите произведения, което е много трудно. Но през а, годината 2014 разпространението на произведенията става лесно. Въпросът обаче за заплащането си остава. И това е един основен аспект, който, който смятам, че ви вълнува. Още един факт. Едно дружество като нашето, миналата година разпредели 1 милиард печалба. 300 300 хиляди членове получиха част от тази печалба, т.е. това са хора на изкуството, това са творци. Системата при нас е подобна на, на роуминга. Всеки потребител може да използва всички налични наши мрежи. Това е система, която е глобална система. Тоест, е една ефективна и прозрачна система, но най-напред това е солидарна система. Това е типичното за нашата система. с YouTube, с Netflix или с други оператори се преговаря. Ето, например, с Sony, но и с най-малките издатели или оператори се преговаря, договарят се е, определени цени и то така, че хората да могат да живеят от тези, от тези печалби. Ние знаем, че около 400 хиляди от нашите членове не живеят е, само единствено от тези печалби. Но ние знаем, че има около 1 милион автори в Европа, които, които се опитват да живеят от своите произведения. И това е много добре. Сега към економическата част на нашата работа. Нека се спре най-напред на културната индустрия. Проведохме изследване миналата година. Ще ви дам някои данни. На 2 декември ще получите нашите пълни резултати. Значи за момента мога да ви представя данни за това, че всъщност културната индустрия е много важна индустрия в Европа. И трябва да ви кажа, всички ваши действия ще имат непосредствени, непосредствено влияние върху тази индустрия. Графичните изкуства – Фотограф, фотографията, живописта са също толкова важни, колкото и по-малки области. Някои от тях са много концентрирани, други са по-разпокъсани. Според мен, със своите 1,2 милиона във Франция само заети, културната индустрия става толкова почти важна, колкото и отбранителната индустрия и авто... Е, автомобилната индустрия. Една четвърта от младите хора в Европа са безработни, така че комисията би трябвало да се занимава с въпроса за заетостта и то да използва нашите, нашата област за увеличаване на заетостта. Но след малко ще се спра на този въпрос по-подробност, в, по-голяма подробност. Ам, секторът е много разнообразен. Има публични структури, има частни структури, финансирането идва също от различни източници. Имаме представители от образованието, от медицинския сектор. Там също има частни или публични инвестиции. Още нещо. Това са сектори, които растат и едно от заключенията на нашето, е, на нашето изследване, а това е независимо изследване, значи ние анализираме само приходите, не анализираме добавената стойност и не преувеличаваме важността на някой сектор – затова сме и независими като, като е, организация, която провежда изследването. И така анализирахме общите разходи за музикалния сектор, например, разходите на музикалните е, издателства, на фестивалите, на частните, на публичните, на образ... музикалното образование, за да може да стигнем до крайни резултати. И така, взехме 2008-2012 година този период, когато заетостта беше минус 0,7% спад на година за нашите години. В сектора имаше плюс 0,7%. Това беше много интересно. На второ място. Значи, изследването, което ще получите, ще в него, в него ще видите, че креативната индустрия е на трето място по поръст след туризма, например. И сега правата на авторите и правата на притежатели на, на права. Това наистина е важен въпрос. Зная, че парламента се занимава много пъти с този въпрос, но по принцип вие ми се, се занимавате с много подробности, докато мен ме интересуват повече основните въпроси, а именно как се съчетават правата на авторите и правата на правопритежателите и как сектора може да се развие по-добре. След вашия мандат може да има 10 милиони, може да предложи 10 милиона работни места. Има много ангажирани лобисти – И към тях, за тях искам да попитам те дали биха могли да създадат толкова много работни места. Това е основният въпрос, защото ни трябват нови решения и те трябва да дойдат от вас. Тук е, на слайда виждате заключенията на нашето изследване. То ще бъде публикувано скоро. Но преди да премине към правната част, ще приключа тази първа част с картината на сектора, която искам да опиша. Може да се сравни тази картина с един общ пейзаж. Един пейзаж в Европа, където разходите за културната индустрия са около 10% от общите разходи на промишлеността в Европа. И тук е необходимо да има регулиране. Ето, например, в Испания има регулиране на цените на книги чрез данъчната политика. Има различни инструменти. Ето, например, едно германско откритие частните копи, копия. Това е система, която, се, която функционира в 50 система вече. тези копия не са свързани с даден происход, те могат и те могат да се разпространяват не само по интернет, те могат да се разпространяват чрез таблети, хендите и се генерират печалби от рода на 15 милиарда. Аз работех в, в, в началото в телекомната индустрия. Едно такова мобилно апаратче. Преди 7 години струваше около 40 евро във Франция. Продадохме 7 милиарда от тези апарати. Защо? Защото беше много издръжлив телефон. Иначе не блестеше с нищо особено. Сега обаче като потребител аз съм готов да платя 15 пъти повече. Защо? Защо потребителите плащат толкова много за апарати, които са произведени в Азия? И ето сега, тук идва въпроса за частните копии. Аз приветствам решението на съда в Австрия за Амазон. Приветствам и решението на Европейския парламент. Би трябвало да хармонизираме законодателството нагоре. Има гласове, които биха искали да печелят повече от таблетите и телефоните. Има и германския модел, който е насочен към създаване на повече работни места – италианците и испанците показаха, че продуктите могат да се продават по-скъпо там, където няма частни копия. Този апарат е по-скъп в Лондон, отколкото на друго място. И накрая. Виждате разнообразието на пейзажа, за който говорих. Сега за лицензите. Лицензите все още са предизвикателство. Комисар Ротингер каза, че трябва да се преосмисли директивата от 2010 година за електронната търговия – Смятам, че електронната търговия трябва да е една от централните теми, с които би трябвало да се занимавате. Ако погледнем приходите на, дигиталните сектор, на дигиталния сектор, разпределен по страни. Ще видим, че има разделение между услуги и продукти. Повечето от операторите са в Европа, но притежателите на права за продукти са извън в Европа. Са извън Европа. Виждате тук разпределението на печалбите. Зелената част това са данъците на предоставящите услуги предприятия. 16 милиарда се пада на тях. 13 милиарда са печалбите на притежателите на права на продуктите са извън Европа. 13 милиона с данъците и таксите върху копирането. 13 милиона от 13 милиарда в европейския мащаб. Има е, дигитално лоби в Брюксел, което се насочва доста срещу европейското авторско право. И това е техния бизнес, създаване на стойности на печалба извън Европа. Сега за интернетните услуги. Може да се раздават лицензи, но в креативната индустрия нещата изглеждат доста по-различно. Възнагражденията там са доста ниски. Има едно предложение, което се надявам, че след скоро време ще достигне до вас – да има посредници IC2. Например, ето ако видим Google Lex, как може тази услуга да се предлага в цяла Европа? Може, ако се подобри правната сигурност. Сега не искам да навлизам в правна тематика, но само да ви напомня – директивата от 2000-та година е много важна тук. Госпожа Прат участваше в преговорите, аз също. Съществуваше риск при преговорите. Ето, загубихме Ериксон, загубихме други предприятия. Важно е Европа да вземе решение така, че да подкрепи сектора. Това е най-важното. Значи, най-напред защита и подкрепа на правопритежателите и на второ място една ефективна нормативна база. Това ни трябва. Благодаря, казва председателят. А сега последният оратор – е господин Малте, професор, доктор Малте Штипер, председател на кат... Е, ръководител на катедра от университета Хале Витенберг. Господин професор, имате думата. Благодаря, господин Свобода. Благодаря, госпожо Коста, за това, че организирахте изслушване по този толкова важен въпрос на ранен етап от законодателния ви мандат. Подобно на господин Тронг, ще се възползвам от възможността да се изкажа на родния си език. Господин Домбуш представи доклада за обществените допитвания, проведени от Европейската комисия на тема авторско право. Един от интерес, една от интересните констатации в този доклад е, че почти половината от общо 10 000 отговора в рамките на тези консултации са от редови крайни ползватели, от редови потребители. С други думи, авторското право придобива все по-голямо значение и за потребителите. В аналоговия свят средностатистическият потребител почти не влизаше в съприкосновение с авторските права той ползваше крайния продукт, произведенията и бе засегнат от авторското право единствено по линията на възнаграждението, което трябваше да заплаща на управляващия правата. Възнагражденията се предоставяха на творците от управляващите техните авторски права. И към момента авторските права се свеждат именно до управляващите ги. Във века на цифровите технологии настъпиха промени в това отношение – потребителят от пасивен субект се превръща в активен такъв. Той има възможност да разпространява произведенията, да предоставя достъп до тях по интернет. Дори когато само слушаме, да речем, музикално произведение, което сме свалили от интернет на своя iPod, смартфон или таблет, преди това трябва да сме го копирали неколкократно. Това са действия, които попадат в обхвата на правото, уреждащо авторското право. Разграничаването между активно ползване и ползване за лични цели, разграничението между публичното и частното измерение вече не може да се прави в века на Web 2.0. До момента реакцията на разработването на нови технически възможности за ползване бе най-вече предвиждането на по-строги разпоредби в областта на авторското право и на по-голям брой забрани. Но от това се възползват единствено определени групи управляващи права. Повечето управляващи права не желаят да бъдат предприяти някакви промени в това отношение, но всъщност се стига до хипертрофия на правата на закрила. Така че потребителите не разбират защо въобще ни е необходимо авторското право и това е едно, една по-негативна промяна в сравнение с евентуални нарушения на авторското право. Авторското право трябва да бъде разработено така, че да се вземат предвид и интересите на обществото, на ползващите произведенията, както и на авторите. Трябва в достатъчна степен да се отчетат промените в потребителското поведение. Разбира се, трябва да се отчетат и интересите на авторите, както и на управляващите правата. Можем да кажем, че повече, по-малко авторско право може да доведе до по-добри резултати. Какво стои конкретно за това и как може този принцип да бъде приложен на ниво Европейски съюз? За да разясня тези въпроси, първо ще се спра върху обекта на закрила, ще се спра и върху обхвата на закрилата. На последно място ще се спра и върху необходимите, според мен, законодателни действия на ниво Европейски съюз. Първо, обектът на закрила, т.е. обекта на авторското право. В повечето случаи, независимо от конкретните нормативни уредби в държави членки, това е творбата. Но отделните права са уредени различно. Извинете, в отделните нормативни уредби на държавите членки има различни определения на творба. А много е важно да се даде единно определение на понятието творба. В противен случай няма да има възможност за едина нормативна уредба на общо европейско равнище. Първият въпрос, който трябва да бъде уреден от едно общо европейско законодателство за авторското право е въпросът за това какво всъщност представлява произведението. Към момента определението на произведение се свежда единствено до компютърни програми, бази данни и фотографии. Това в никакъв случай не може да е представително за всички обекти на закрила. Необходимо е също така по отношение и на други творби, като например литературни или музикални творби да се приеме изключително ясна нормативна уредба. Съдът на Европейския съюз, като взе предвид фотографиите и базите данни, постанови, че може да се говори за оригинал, когато става дума за оригинално постижение на конкретния творец. Смятам, че всички други творби трябва да бъдат уредени по същия начин. В интерес на всички заинтересовани страни е да не се предвиждат прекалено ниски стандарти за определението на оригинално постижение на конкретния творец. Защо? Защото не всички снимки, например в блогове по интернет, следва да бъдат защитени с авторско право. Основната задача на авторското право е да защити постиженията на творците, както и да ги насърчава. За целта трябва да има марш за маневри и за ползвателите. трябва да има определение на творчество, на творческо постижение, което да надхвърля техническия аспект. Аспекта свеждащ се единствено до умения не би трябвало да има защита за чиста информация. ползвателите могат сами да решат как да ползват информацията. Ако я ползват творчески, то тогава можем да говорим за защита на авторски права. Защитата с авторски права следва да се свежда единствено до оригинални постижения на конкретните творци, но е възможно също така да бъде защитена с авторско право и информация. Може да се каже в случая, че става дума за сродно право. Имам предвид, например, производителите на звукозаписи и други. Така ще може да се защити конкуренцията. В Германия, например, има забрана за търсачки като Google да цитират пасажи от пресата, без предварително да са поискали разрешението на съответния издател и да са платили лицензионни такси. Подобен данък Google наскоро бе въведен и в Испания. Той следва да влезе в сила от 1 януари 2015 година. Всъщност крайната цел на такива мерки е издателите на печатни медии да могат да се възползват от приходите от реклами в Google, например. Но не това е задачата на авторското право. Германската и испанската версия на Lex Google според мен не бива да служи за пример на общоевропейско равнище. Ако ще следва да се даде общо европейско определение на понятието творба, то ще трябва да вземем предвид, че всяко едно оригинално постижение повече или по-малко се опира на предходни постижения или има връзка с тях. Когато става дума за преработени предходни произведения, на общо европейско равнище все още не действа съответната нормативна уредба разпространението на подобни произведения по интернет трябва да е обект на общо европейско хармонизирано законодателство за авторското право. Имам предвид създадено от ползвателите съдържание. Следва да се постанови, че ако такова съдържание не се разпространява с търговски цели, не се нарушава авторското право. В Зелената книга за авторското право от 2008 година бе постановено, че и подобни произведения трябва да бъдат уредени с закон. До момента не са били предприяти действия в тази посока. Мисля, че това трябва да се промени, когато се променят, изменят предходни произведения, то възникналите нови произведения следва да са обект на закрила с авторско право, ако става дума за оригинални творчески постижения. Това е уредено вече в някои нормативни уредби, например по отношение на писмените преводи, но няма действаща нормативна уредба на ниво Европейски съюз. Тоест има празнота в законодателството, която трябва да бъде запълнена. По-малко авторско право всъщност води до по-добри резултати. И това ме навежда и на въпроса за обхвата на закрилата. От какво се определя обхватът на закрилата? В каква какво определение можем да дадем на допустимото ползване. Допустимото ползване, неговия обхват можем да определим, ако се занимаем и с забраните има и ограничения върху авторското право. Например, когато се копира за лично ползване или се цитира от вече съществуващи произведения. Въпросът за това дали ползването на дадено произведение е допустимо, т.е. дали то може да се ползва без предварително да се изиска лиценз, можем да си отговорим на този въпрос, ако се запознаем с съответните забрани и ограниченията за забраните. Първо трябва да си дадем сметка за обхвата на забраните. Забраните са изцяло хармонизирани на ниво Европейски съюз, но това не въжи за ограниченията върху забраните. Например, за изискването за междинно съхраняване, когато се предават масиви от данни по интернет – нито пък за ползването на произведения с неустановен автор, така наречените произведения сираци. Ограничение върху забраните ще бъде наложено и когато Европейският съюз ратифицира конвенцията от Маракеш за достъп до печатни материали за незрящите или хората с увредено зрение. С изключение на тези области към момента има само списък с 20 факултативни ограничения. Т.е. държавите членки не са задължени да ги въвеждат в националните си законодателства. Как бе създаден този списък, бяха разгледани действащите във всички държави ограничения и бяха обединени в този списък. В случая не става в никакъв случай дума за хармонизация. От това възникват някои проблеми. Първо, не може да се гарантира достатъчно ниво на закрила на ниво вътрешен пазар. Така, например, на ниво Европейски съюз има различни тълкувания за това доколко пародиите следва да са обект на защита на авторското право. В Германия тълкуването е много строго, във Франция не толкова. И така, ако някой качи пародия в интернет, в някои държави нарушава авторското право, а в други не. Подобна разпокъсаност в рамките на вътрешния пазар води до стълкновения на норми. Тези стълкновения могат да бъдат преодолени, ако се уеднакви действащото законодателство или по-точно ако се уеднакви тълкуването му. Това изиска Съдът на Европейския съюз, например по отношение на пародиите. Но каква е ползата от това негово изискване при положение, че към момента държавите членки могат отчасти да наложат пълна забрана? върху пародиите. Държавите членки могат по собствено осмотрение да вземат решение за ограниченията върху авторското право. Това не бива да се допуска. Трябва да има обща европейска нормативна уредба на ограниченията. От друга страна, изготвянето на един изчерпателен списък с незадължителни ограничения, така както той се съдържа в действащата директива, не е достатъчно добър инструмент, а, с който да се реагира на технически промени. Имам предвид, например, търсенето на изображения по интернет. Има ограничение в тази област. Т.е. няма, извинете, ограничения в тази област на общо европейско равнище. С други думи, няма задължителни изисквания и за държавите членки. В много области цифровата техника вече измести аналоговите възможности. Така, например, една забрана, едно ограничение върху разпространението на материали за лекции в университетите няма никаква стойност, ако не се отнася и до разпространението на такива материали и в интернет. Какви подходи можем да приложим? Може да изберем формулировки, които са неутрални от техническа гледна точка. Не бива да се отдава предпочитание на този или онзи технически метод, тъй като методите постоянно се менят, устаряват много бързо. Същото въжи и за допустимостта на разпространението за лично ползване. В Германия много дълго се говореше за това дали това ограничение следва да обхваща и цифровото размножаване. Разбира се, това ограничение трябва да въжи и за използването на цифрови технологии. В противен случай нямаше да има никакъв смисъл от него. Трябва обаче да се предвиди съответната компенсация, например под формата на такса за използването на уреди за размножаване на произведенията. Но и тази такса трябва да бъде регламентирана на общо европейско равнище. По-настоящем с право на осмотрение разполагат държавите членки, нещо, което е неприемливо. И нека накрая кажа нещо за инструментите за регламентиране. По-малко авторско право може да доведе до по-добри резултати. Това въжи и за броя на нормативните разпоредби. Към момента в Европейския съюз действат 10 законодателни акта в областта на авторското право. В началото това бяха чисто секторни законодателни актове. Изброяват се директиви, приемани през годините. Тези секторни разпоредби доведоха до разпокъсаност на законодателството, както и до празноти в нормативната уредба. Доколкото е, знам в е, своята бяла книга за авторското право, комисията няма съществено да промени това положение. Един вътрешен пазар, съслужаващ името си, може да функционира добре единствено тогава, когато действа една обща нормативна уредба. Колкото по-разпокъсана е нормативната уредба, толкова повече противоречия ще възникват, толкова по-малко съгласуваност ще има и тези проблеми няма да могат да бъдат решени и от Съда на Европейския съюз. За тяхното решаване трябва да работят заедно държавите членки, вместо всяка да дърпа чергата към себе си. Трябва да се предприемат общо европейски мерки или чрез хармонизиране на действащата директива за авторското право или по-добре чрез приемането на регламент за авторското право, който би имал непосредствено действие във всички държави членки. Знам, че това няма да стане факт още през този законодателен мандат. Станахме свидетели на това колко дълго продължи работата в областта на патентите, например. 15 години. Но Можем да запазим културното многообразие в Европейския съюз единствено чрез обща европейска нормативна уредба за авторското право. Благодаря. Професор Штипер, всички наши оратори бяха така любезни да се вместват в отреденото им за изказване време. Затова сега разполагаме с поне 20 минути за въпроси и отговори. Господин Мариньо Пинтон, първи изяви желание да зададе въпрос. Моля ви обаче да бъдете съвсем кратък. Междувременно ще запишем имената на всички останали желаящи да се изкажат. Рапидо и прежа. já. Е, dizendo que estamos Благодаря. Аз ще бъда кратък. Имам два въпроса. Авторското право не отговаря да, непременно на англосаксонското на англосаксонската концепция за авторско право. Тук в Европа имаме предвид по-скоро моралното бащинство върху дадено произведение и правото на разпространение на дадено произведение – Основният въпрос е как обществото да се държи с произведенията. Всеки творец иска да бъде чут, иска да бъде четен. И така авторите има цял набор от интереси, интереси с економически аспекти и други интереси. Така че всичко това трябва да се вземе предвид, за да може произведенията да могат да се разпространяват. Това трябва да направим. Защото произведенията развиват хората, развиват духа. Творчеството е нещо социално. Правата на авторите трябва да са по-добре компенсирани. По-добре от възнаграждението за създаване на материални ценности. Разликата е важна. Разпространението от една страна разпространение на произведенията, и печалбите за разпространителите. Благодаря. Госпожа Реда. Thank you very much for all the insightful... Благодаря много за всички тези е, изказвания, изключително е, подробни и полезни. Що се отнася до искането законодателството да се основава на действителни факти, като доказа, докладчик по директивата за информационното общество. С удоволствие ще приема този призив. Радвам се, че получаваме и е, достъп до е, данните, които се използват. Професор Штипер заяви, че копирайт, т.е. авторските права, така както са уредени в правните текстове, трябва да бъдат а, готови да покрият а, е, бъдещи евентуални развития. Затова а, трябва така да се формулират нормите, че да се адаптираме към тези развития. Професор Кречмер спомена, че някои творби е, е, не се използват достатъчно там, където няма достъп до лицензии. Е, в тази връзка технологическите ограничения, така наречените мерки DRM, е, значително е, помагат на публични институции, като библиотеки и други институции за съхраняване на дигитални творби за в бъдеще. Имате ли препоръки за политиката в тази област? И накрая един въпрос към професор Добош, е, към професор Кречмер и професор Штипер. Във връзка с разширените колективни лицензии, въведени в Великобритания и в някои скандинавски държави, можете ли да направите някои коментари. Могат ли тези разширени колективни лицензи да помогнат да се преодолее слабото използване на някои творби? Има ли ограничения за приложението на такива разширени лицензии във връзка с териториалността в Европа? И можете ли да препоръчате тези инструменти и евентуално можете ли да препоръчате препоръчвате ли Европейския съюз да предприеме законодателни стъпки, така че тези разширени лицензии да бъдат по-достъпни на единия пазар. Благодаря. Госпожа Трюпер, към господин Стип и господин Тронг. Ако оставим на страна териториалността за, на авторските права, ако няма териториалност, какво, какво ще е въздействието върху устойчивото финансиране на филмите? Има ли други възможни решения? Благодаря, госпожа Левиех. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря, че ни съобщиха а, своите заключения и препоръки. А авторското право в крайна сметка е първия източник на приходи и за творците. Един начин да се гарантира справедливо възнаграждение на творците в Европа и да се насърчи развитието на културната европейска идентичност. И тук трябва да има предвид и иновациите в цифровата ера, така хората имат достъп до повече творби, но също времено трябва да се създадат условия за справедливо възнаграждение – ще премина директно към въпроса, който искам да задам. Е, и слушах внимателно господин Трон. Той се спря в големи подробности на економическия въпрос, е, свързан с културните индустрии, с заетостта, е, с приходите, и така нататък. Теми, които ще бъдат представени и в проучването, което очакваме след няколко седмици. Много ценна е тази информация. Във връзка с това, можете ли да ни кажете дали е възможно на този етап да се разгледа предложението за компенсаторно финансиране на европейските културни индустрии. Това може ли да бъде обмислено? Благодаря. Благодаря, господин Кастер. Вие казахте, т.е. колегите казаха, че трябва да има баланс между заинтересованите лица и представителите на интересите имам чувството, че този баланс не може да бъде постигнат чрез пазарни процеси. Балансът, отношението между творци, управляващите правата и потребителите зависи много от управляващите на пазара, на правата. Може би, по-скоро трябва да заложим на политиката, а не да оставяме пазара да диктува. Правата на творците трябва да се укрепят и правата на потребителите за достъп до произведение. Това е важното. Благодаря, госпожа Розиер. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Има няколко неща, които бяха, ни бяха припомнени от различните оратори, които се изказаха от гледна точка на различни гледни точки. Да, действително тук става дума за право на интелектуална собственост, което трябва да бъде защитено, именно за да се защитят правата на тези, които имат право, т.е. на титулярите, на авторите. И тук говорим не само за справедливо възнаграждение, но и за моралните права върху творбата, как се използва тази творба, как се репродуцира. В крайна сметка това гарантира автентичността. Също така, новите вериги на натрупване на стойност в културната среда преразпределят стойността в множество области. Има достъп до множество културни продукти безплатно. Но реално тези продукти не са безплатни. Голяма част от разпространението води до допълнителна стойност. Множество разпространители използват дадени културни продукти, за да привлекат вниманието на зрителите, след което всъщност да използват тази дейност – или за събиране на лични данни, или за показване на реклами и по този начин печелят. Всъщност, трябва да се има предвид не само културната дейност, творческата дейност, но и всички свързани с нея дейности. Ако има безплатен достъп до даден продукт, ако вие сте неговия автор, Можете да го предложите безплатно, но по някакъв друг начин да печелите от неговото показване. Има множество действащи лица, които действат точно по този начин. По, подобен, по начин подобен на нискотарифните авиолинии, които намират други начини за трупане на печалба. И така. Трябва да има възнаграждение за авторите. Трябва да има и възнаграждение всъщност за онези, които инвестират. А, трябва да се направи всичко възможно да се гарантира достъпа до финансиране за творческа дейност. И накрая господин Диакона. Мулțumesc, doamnă președinte. În orice Благодаря много, господин председател. Както Волтер е казал, във всеки един дебат можем да говорим две седмици, три седмици, но за тази цел трябва да имаме ясни. Но ако имаме ясни дефиниции, дискусията с лекота ще приключи в рамките на 20 минути. И за това благодаря на господин Малта Штипер за казаното. Най-важното е първо да дефинираме понятията, да стане ясно за какво говорим. Има различни културни продукти. Някои са творби, други са копия, има и трети продукти. Други типове продукти. И така, ако могат да се дефинират тези неща, ако има ясна иерархия на тези понятия на европейско равнище, всичко останало ще е ясно. Там нататък се установяват проценти, системи за възнаграждение, начини за колективна защита, които могат да се упражняват на национално равнище, при всички положения трябва да има яснота и иерархия на европейско равнище. Всичко останало е вторично и може да се уточнява на национално равнище. Затова се присъединявам към господин Пинто и към всички останали колеги, които настояват на моралния елемент на авторското право, т.е. интегритета на а, Творбата и достоинството на автора. Творбата не е само начин да се печелят пари. Благодаря. Това бяха въпросите. В общи линии използвахме голяма част от заделените 20 минути, за да зададем въпросите. Сега ще дам думата на ораторите, за да отговорят, надявам се, възможно най-кратко. It will be difficult for me to answer all of them, um, but I try a couple. Um, so firstly, I think um, благодаря много. Ще се опитам да отговоря, но няма как за толкова малко време да отговоря на всички въпроси. Интересите на инвеститорите и на творците са различни. Това е ясно. Ето, например, бяха дадени примери свързани с моралните права, а, това е много добър пример за това, че интересите се разминават от економически, от економическа гледна точка. Моралните права не могат да бъдат предоговарени между ползвателя на правата и автора на правата. Друг пример. Феликс Хофман, изобретателя на аспирина, синтезира аспирина през 1887 година и а, умира през 1946 година, 1946 година. Правата са собственост на Байер, на, кои, на а, които той е служител. Но, а, и те не са били трансферирани обратно към него. Но ако а, а, тук имахме приложение на авторски права, правата на аспирина все още щяха да бъдат защитени и да с в момента собственост на Байер. И така, ако използваме а, продължителността на живота на Създателя като отправна точка, можем да се озовем в доста странна ситуация. Във връзка с казаното за разширените е, колективни лицензи, е, все още няма кой знае колко опит в тази област. Е, да, действително в някои скандинавски страни те се прилагат, например в Норвегия, ако не се лъжа. Що се отнася до отворените норми. Ако има изключения, това би било добре, но ако имаме подход основан на емпирични доказателства, трябва първо да се проучат нещата внимателно и така няма нужда да спорим. Благодаря. Let me also only respond to two questions uh, where was addressed. Нека и аз да отговоря на два от въпросите. Дали има нужда от отворени изключения или от затворен списък на изключенията? Какво виждаме от доклада? Виждаме, както казаха и експертите, много от заинтересованите страни, включително и институционализираните потребители, смятат, че няма непременно нужда от, промяната, защо, от промяна, защото непрекъснато нещата се променят, има нужда от една отвореност. Тези заинтересовани страни искат по-скоро промени в списъка на ограничения и изключения. На втори въпрос. Колективните лицензии. Дали могат те да се продължат? И тук имаме институционални потребители, които се борят в момента с ограничения. Те искат да се удължат лицензите. Те могат да решат проблеми, например, в, в Норвегия. Могат да решат проблемите с дигилизираните книги. Могат да решат проблема, проблемите до, до ограничения достъп до печатни произведения. Те ще дадат даже нова възможност за доходи на авторите и ще улеснят достъпът. Така че вижте какво се прави в Норвегия. Около 100 000 книги вече са дигитализирани и целта е да се дигитализират всички книги на норвежки до 2000, от 2010 година. Това е развитие, което само може да си пожелаем. Аз също искам да дам един общ отговор. Най-напред за консултациите. <clears throat> Аз представлявам Една от организациите, едно от сдруженията и позицията ни беше доста странна. 80 въпроса не бяха изправе, изпратени и повечето от нещата за които се питаше, които бяха поставени под въпрос, бяха всъщност елементи на общностното законодателство. Има групи, които са против авторското право. Имаше хора, които казваха, повтаряха непрекъснато едно и също и попълваха анкетите хиляди пъти, така да се каже. Ние се опитахме да покажем с данните и с коментарите, опитахме се да покажем, че в дадена ситуация няма нужда от промени, защото пазарът намира опции за справяне с проблемите. Това се опитах и да покажа в презентацията си. Трябва да сме внимателни с тази политика, защото Никога не знаем откъде идват нисканите съвети или отговори по-скоро. Винаги, ако решим да стъпим на такива отговори, има риск а да бъдем подведени. Имаше 11 000 отговора, но един отговор може да представлява един милион правопритежатели и този един отговор ще е равнопоставен на отговора на един индивид. Така че нещата са доста относителни. А това беше изследване, което е много важно за, за законотворчеството. А, но то не бива да остане изолирано. Има и други изследвания. Някои от изследванията са построени така, че е, водеща е идеята, водещо е заключението, след което са събрани доказателства и данни, които да подкрепят съответното заключение. Е, важно е как това законодателство ще укрепи Европа. И то и то по отношение на, и на трети страни. Господин Штипер каза се справо, че повечето хора все повече са загрижени за авторското право. Сега авторското право започва да става наистина актуално, защото допреди те просто са брали плодовете на на творците, така да се каже. И, но традиционните медии, традиционните медиуми се промениха. А, и когато а, се даунлоудва музика нелегално, то, това е равностойно, равностойно от хонорара за творците. Госпожа Рипер поиска повече информация. Така е, правилно е. Има много възможности за решаване на проблема. Електронната търговия е една от възможностите, по-високо възнаграждение, това е друга опция. Хората, които се ползват от съдържанието, би трябвало да заплащат за своето удоволствие и това заплащане да отива при творците. Имаме, казва председателят, само няколко минути на разположение. Може да звуча доста неучтиво, но ако, би, ако обичате, бъдете кратки. Съвсем накратко отговор на господин Трипер. Прави сте. Прави сте за това, че трябва да се създадат съответни условия за финансиране и, е, финансиране и префинансиране на аудиовизуалните творби. Във връзка с въпроса, който беше зададен на мен, само два коментара. Започвам отзад напред. Както заявихте и когато задавахте въпрос в началото, доста е, сме изненадани, че в десете е, приоритета е, за развитието на Европейския съюз бе включен приоритета за обновяването на а, авторските права. Честно казано, не мога да разбера защо това е приоритет, сякаш у всички останали отрасли има голямо благоденствие. Ясно е, че нещата са се променили. А, никога до сега не е имало възможност една, един същи доставчик на услуги да предоставя достъп до 20-30 милиона творби. Във връзка с казаното от представителите на академичните среди, нека да не забравяме, че лицензите включват и така наречения User Generated Content, така че няма проблем според мен в тази област и не виждам защо това е приоритет за Европейския съюз. На второ място, за да отговоря на въпросите. Има някои определени модификации на авторското право, които са въведени тук в Европейския съюз и именно заради това културната индустрия в Европа работи и добре. А, не трябва да забравяме, че телекомуникациите по някой път са доста застрашаващи а, за културните индустрии. Ясно, че няма да има европейски Google и европейски Apple. Затова трябва да се регламентира крайния проблем – дигиталното изключение което е предвидено от 2008 година. Има възможност за, въз... за възстановяване на приходи, свързани с електронна търговия. Не, не е допустимо да не се регулират правата. Ораторът непрекъснато удря микрофона. Много съжалявам, трудно се превежда така. Euh, ораторът се извинява на преводачите. И така. Трябва да имам предвид изключенията от директивата от 2000 и 2001 година. Но не Google обогатява пресата, изпращайки към нейните стати потребителите. Напротив, точно обратното е. Google се ползва от потребителите, именно защото е средство да се стигне до качествена информация. Тоест, ако нямаше качествена информация, ако не се създаваше добра информация и, е, е, и журналистически продукти от вестниците, Google нямаше да може да работи. Не, че а, е, е, не се иска да има справедливо възнаграждение, но големите доставчици на услуги нямат интерес да разговарят с нас. Така че няма какво да се хвърля прах в очите на хората. Е, трябва да се преразгледа системата и да се вземе предвид какво богатство се натрупва благодарение на използване на културните ресурси. Е, Google X крайна сметка се използва именно благодарение на това богатство. Благодаря. Ich fasse mich kurz. Ich möchte nur auf, auf zwei Punkte kurz eingehen. Es war die... Ще бъда съвсем кратък. Говореше се за надмощието на политиката над пазара. Мисля, че това е опасна формулировка по отношение на авторското право, право защото няма пазар за авторското право права за изключение, за изключение преференциални права. Едва с тези права има възможност за отдаване на лицензия. Ако няма право за събрана, то тогава няма да може да се създаде изобщо пазар за лицензи. Заключението обаче е, че в крайна сметка трябва да се ограничим рамка за лицензиране на продукти. В такъв случай няма нужда от допълнително регулиране. Едно законодателно ограничение на авторското право е необходимо там, където няма разумен пазар на лицензии. Има ограничения за употреба, за ползване, където всъщност е, пазара функционира добре и ограниченията са съвсем изкуствени. За това съм скептичен. Скептичен съм към една отворена бариера, отворено ограничение, както то съществува в щатите под формата на fair use честната, честното ползване. Това може да доведе до това да се позволят ползвания, които всъщност не би трябвало да се отделят от лицензния пазар. Затова, според мен, гъвкавостта ще се подобри по-скоро като имаме ограничения, не общи, а ограничения, които са насочени към определени ползвателни цели. Например, при цитатите. Цитатите имат функцията да докажат нещо – Всичко, което не е цитат, е изключено от тази дефиниция. В такъв случай се определя по, чрез тази дефиниция и употребата и ползването. Не би трябвало да се казва позволено е всичко, което е уместно. Сега, на следващо място трябва да помислим и за защитата на произведенията, а в смисъл на тяхната цялост. Тук има различни мнения, но в крайна сметка, сметка това е същината на авторското право. Трябва да се защити отношението творец-произведение, но също така и целостта на цялото произведение. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Искам да кажа няколко заключителни думи. Благодаря от името на всички присъстващи, на нашите експерти, а също така благодаря и на колегите, които се изказаха. Нека ви кажа, интересът към това изслушване беше голям и, беше, и ни беше много трудно кого да поканим и по каква тема. На колегите или на заинтересуваните страни, които смятат, че не са били добре представени в това изслушване, ще им кажа, моля, свържете се с а, нашия секретарят и се обозначете тази тема ще бъде разглеждана в нашата работна група и по-нататък. Ние искаме да знаем кой кой е, вие кои сте, така че моля наистина обозначете се. Нямам иначе какво да добавя по съдържание. Ясно е, че авторското право в Европа ще се развива, но нека кажа само едно. Това изслушване доказва, че а, тази тема е много актуална и тя интересува много различни групи в, в обществото. Било то потребителите, които искат достъп до интернетно съдържание, било то правителства, които искат да запазят своята, своето национално, своята национална идентичност или, бил, или пък било то международни конгломерати, които искат да привлекат инвестиции чрез честни възнаграждения за творците. Всички тези заинтересовани страни имат определени е, становища, определени концепции, свързани с авторското право. Правим малки стъпки, например директивата за осиротелите произведения, за колективното управление на авторските и сродни права. Но все още много неща трябва да се направят по отношение на частните копия. Няма лесни отговори на всички проблеми, които бяха засегнати днес, но мога да кажа, че депутатите от парламента, от нашата комисия, от работната група и нашите сътрудници ще използват всички инструменти, с които разполагаме, така че да зададем правилните въпроси и да постигнем правилния баланс, що се отнася до бъдещото развитие на авторското право в Европа. А сега ще дам думата на госпожа Коста. Ювалю. Благодаря, господин председател. Както се убедихме днес, има голямо многообразие на гледните точки по тази тема. Благодаря на всички за участието в днешното изслушване. Можем да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени, единствено ако анализираме фактите, ако разгледаме от една страна произведенията и от друга страна необходимостта от тяхното ползване – с оглед на културното многообразие трябва да опазим културните блага в Европейския съюз, като отчетем и потребностите на ползвателите. Трябва да се спреми върху някои ценности, като например работата в сферата на културата – културният и творческият сектор трябва да станат много по-конкурентоспособни в световен мащаб. Ще трябва да приложим балансиран подход. Ще трябва да отчетем културното многообразие – но същевременно ще трябва да се спреми върху стойността на творбите, върху моралните и економическите права на творците. Новите условия, в които се ползват творбите, изискват и нова нормативна уредба. Необходима ни е нормативна уредба, в която да е отразен новият баланс. От една страна трябва да има свободен достъп до културни блага, от друга страна трябва да се спрем върху един сценарий, който може би сме пренебрегвали в миналото – а именно, че младите хора вече са привикнали към лесния, безпрепятствен достъп до културни блага. diciamo, ehm, in cambio eh, all'advertising delle opportunità che non sono certo gratuite si è, eh, come diceva prima la collega Rosier, трябва да се спрем също така и върху материалната и морална стойност на произведенията. Надявам се, че равнопоставеността за всички, между всички заинтересовани страни ще залегне сред приоритетите в работата ни ще трябва да се даде възможност на творците да работят тук в Европа. Ще трябва също така да се гарантира и широк достъп до културни блага. Трябва да вземем предвид всичко това, когато говорим за възможностите за по-лесно разпространение на творбите. Трябва да подсилим устоите на културата в века на цифровите технологии. А що се отнася до изключенията от авторското право, ще трябва да видим как да бъде уреден по-лесният достъп до творбите, как да бъде уредено и ползването за нетърговски цели. Цялата тази област е изключително сложна. Радвам се, че успяхме да почерпим от опита на нашите екста на лицензирането. Нашата комисия ще вземе предвид много от това, което казаха експертите днес. Надявам се, че ще продължим да си сътрудничим с Комисията по правни въпроси и на ниво работна група. Благодаря на председателя на правната комисия, господин Свобода. Преди да закрия заседанието, нека благодаря на преводачите за допълнителното време, което ни отделих. Закривам заседанието.